Bien, mes chers collègues. И така, уважаеми колеги, отварям, откриваме нашето съвместно заседание за бюджетния капацитет на еврозоната. С нощи стана нещо безпредседентно и много интересно. Чухме седем министри, което е привилегия за Европейския парламент. Как да имаме пряка връзка с министрите? И да, действително можахме наистина да проверим, че гледищата ни не са съвсем е, идентични, но като министри те се срещнаха с Европейския парламент, а пък ние като парламент се срещнахме с крайна сметка правителствата, а не представителя на съвета, който се сменя на всеки 6 месеца. Така че ако едно подобно събитие може да се повтори, то би било наистина в интерес на Европейския съюз. Сега, след като казах това, ще чуем нашите съдокладчици е, на доклад, към който има много изменения и които ще започнат да очертават е, линиите на компромисите. Не знам кой ще почне. Раймер Бьоге. Благодаря, господин председател. Първо трябва да се извиня, защото не можах да присъствам с нощи, но в мой избирателен район се назначаваше лицето за националните избори и тъй като трябваше наистина да произнеса реч в защита на един кандидат, се наложи да съм там и много се радвам, защото моят кандидат спечели. И така, господин председател, нека кажа, че е все още твърде рано да представим пакет от компромисни изменения, но работим усилено с целия си екип. Предвидели сме и е, сроковете така че да можем достатъчно рано, преди 29-ти, да има компромисни предложения от наша страна. Ще работим и следващата седмица. Имахме е, заседание вече с е, докладчиците в сянка по първите параграфи от 1 до 16. Мисля, че доста конструктивно работихме. Ще продължим и сега след заседанието пак с докладчиците в сянка, за да видим и останалите важни е, точки. Ето няколко неща, които ми се струват полезни и за които може би групата ще трябва да отговори. По 1 до 16 по доклада Възникват въпроси, свързани с стабилността, с пакта. Какво да направим, когато държавите членки, което се случва доста честно, не спазват пакта за стабилност и растеж? идеята също за кодекс за сближаване, тази идея вече е била обсъждана и впрочем и гласувана и одобрена тук в парламента. Това също ще е важно. И трето, логиката за механизъм за смягчаване на е, ударите. Това ми се струва важно. Докладчиците представят две различни версии и в момента тече дискусия. Веднага след вакансията, впрочем, ще има и такава среща. Нека да ви припомня, че има изследване, което се представи е, съвсем наскоро от Международния валутен фонд, именно по такъв механизъм за смягчаване на ударите. И така, нашите изменения са в три насоки и ще трябва да се направи избор за именно реалистичното и уравновесеното изменение. Когато говоря за реализъм, става въпрос за визия, за реалистична визия. Нека да напомня. Европейския парламент, така или иначе, през 2001 година и през 2003 година предлагаше създаването на такава служба за брегова и гранична охрана, а това се прави едва сега. Това са закъснения, които за напред няма да могат да действат. Нека да взимаме своевременни решения, да провеждаме дискусиите своевременно. Така ще стабилизираме в дългосрочен план еврозоната. Това е в интерес на всеки. Въпросът за собствените ресурси и свързаните с него въпроси. Конференцията, която ще се проведе през септември, ще помисли по тези въпроси. Внесени са няколко изменения във връзка с националните парламенти, идеята за собствените ресурси, дали е възможно да се създадат а, такива, без да се накърняват правомощията на националните парламенти. Разглеждат се възможностите, разписани в сега действащите договори. Според мен трябва да навлезем в по-голяма дълбочина в рамките на дискусията. Това е в името на общественото благо. И не на последно място, вида инструмент. Ролята на е, механизма за стабилност, той трябва да бъде прехвърлен към е, валутния фонд, като е, този фискален капацитет, който обсъждаме в доклада, е нещо съвсем различно. Нуждаем се от повече яснота във връзка с а, промяната на правителствената структура. Нуждаем ли се от а, промени? Не трябва да губим време. Нека да се подготвим за следващия етап. Нека да предвидим и евентуални промени в договора, за да определим в крайна сметка на къде искаме да тръгнем и къде искаме да отидем. Трябва да действаме едновременно по този доклад и по другите доклади, които се гледат в АВКО, докладите на господин Верховщад, на господин Брок. Добре е да работим по всички тях заедно, за да не се стига до спешно вземане на решение, което няма да помогне на никого. Това са основните теми, по които които трябва да помислим, трябва да имаме някакви ориентировъчни линии по тях, като се надяваме, че компромисните изменения ще бъдат подкрепени от мнозинството. Перванш. Мерси beaucoup. Благодаря ви много. qui se développe entre Reimer Böge et moi-même euh, fait que j'ai presque rien à ajouter à ce qu'il vient de dire. След казаното мисля, че няма какво да добавя. И все пак, може би да хвърля малко светлина по два-три аспекта. Споменахте това изследване на Международния валутен фонд. Това е много важно и приканвам всички колеги наистина да го погледнат. Не защото те казват същото, като нас ще направя реклама на това изследване, но съвсем честно, това изследване, което излезе миналата седмица, наистина подкрепя с целия авторитет на тази институция. За някои наистина мислят, че това е неизбежна е, инстанция, за да може наистина да е, се подкрепи европейското управление на публичните финанси, но наистина в този доклад има основа, която подкрепя нашата визия като парламент. Казвам го, защото това подкрепя и заключението на Бъге. Е, по повод, например, крайбрежната охрана, за това сме говорили много отдавна, например в случай на замърсяване, но това са много стари неща. В снощния дебат с министрите на финансите, което е наистина забележително събитие, и мисля, че наистина тази премиера беше е, важна и трябва да се повтори, но се получи е, е, известно безпокойство по въпроса за това дали няма да има прекалено ускорение на именно тази тема за европейския бюджет след излизането на Обединеното кралство. В духа на това, което каза и съдокладчика, естествено не става въпрос за това подходът ни към еврозоната да бъде е, институционализиран. Затова имаме параграф 12, в който отново потвърждаваме, че целият дебат трябва да се впише в общата рамка на предизвикателствата пред Европейския съюз. Много далеч сме от институционалния подход, защото знаем, че такъв подход не позволява да се намерят решения на въпросите на нашите граждани. Все едно, че някакво животно се върти в кръг. Другото е, че с АВКО и Раймер Белго го каза също, си разпределихме задачите и си казахме, че управлението ще бъде привилегирована тема на АВКО, разбира се с наш принос, но те ще пилотират самолета, ако могат да си позволят, докато въпросите за начина на финансиране и за сближаване, ние като ЕКОН и бюджет ще е, се занимаваме приоритетно. И тук искам да привлека вниманието на колегите по три момента. Първо, това, което наричаме консолидирана версия на доклада, която сме разпространили, нито единия, нито, нито аз, нито колегата, нито аз сме внесли лични изменения. Те са подписани от няколко колеги версията преразглежда първоначалния доклад, като включваме измененията на съдокладчиците. Това не предрешава гласуването на комисията, разбира се, но осветлява посоката на нашите размисли от началото на нашата съвместна работа. Насам. И отвъд казаното от Раймер Бъге, ми се струва, че има три теми, за които ще кажа няколко думи накратко. Те са много конкретни и ми се струва, че сред 836 изменения по тях имаме добра основа за компромис. Първо, връзките между държави членки от еврозоната и държави членки извън еврозоната. От самото начало това е проблематичен момент, защото ни е ясно, включително и след гласуването от 23 юни. След това гласуване трябва да се занимаем повече с еврозоната, защото не трябва да се занимаваме с тема, която разделя Европа. Ние мислим обаче обратно, че трябва да се занимаваме много с еврозоната, защото това пространство трябва да стане общо, трябва да стане такова, което да приеме всеки, който желая да се присъедини и то възможно най-бързо. Втората специфична точка – начина на финансиране и връзката между бюджета на еврозоната и бюджета на Европейския съюз. Тук ми се струва, че социалистическото семейство е случай 425-то изменение, което може да представлява основа да изработим позицията на парламента по една чувствителна тема. И последно изменение, последен момент, който искам да спомена, става въпрос за държавния дълг. Включително и в моето политическо семейство това беше дебат, който се отрази в няколко изменения е, няколко колеги е, са подали такива и ми се струва, че изменение 4.4.1 трябва наистина да ни помогне да намерим равновесната точка достатъчно разумно, без да се постави под въпрос целият ни подход. Това е. Благодаря. И така, сега ще дадем думата на докладчиците в Сянка от комисии бюджет и ЕКОН и ви предлагам всеки да се изкаже за 4 минути и след това вече ще дадем думите, е, думата за по 2 минути на всеки желащ. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците за проекта доклада, който ни представих. Благодаря и за работата, която извършиха по време на заседанието на докладчиците в Сянка. Наистина работихме изключително конструктивно. Основният въпрос, от който трябва да изхождаме според мен е от какво се нуждае нашата економика. По какъв начин фискалният капацитет може да засили, да направи по-устойчива нашата економика по време на следващата криза. Нека да започнем с причините от кризата. Малко конкурентоспособност, крехка банкова система, уязвима такава – начина по който работихме в рамките на Банковия съюз и управлението в еврозоната. Всички сме съгласни, че относно дълговата криза правила има, но те не се изпълняват. Нуждаем ли се от повече правила? Според мен не. Дали трябва да са по-гъвкави? Също не смятам, че е необходимо. Просто трябва да а, прилагаме сега действащите правила. Държавите се нуждаят от реформи. Те са описани в докладите по държави членки, но не се и прилагат. Вчера обсъдихме въпроса и с министрите. Има две основни теми в дискусията. Има реформи, които не ни струват нищо. Те трябва да бъдат прилагани на национално равнище. Европейската комисия също трябва да следи за тяхното изпълнение. Но има и структурни реформи, които водят до съответните разходи. Според мен за тези реформи трябва да се използва фискалния капацитет. Да помислим какво можем да направим в краткосрочен план, без да променяме договора. Това може да се отрази положително на економиката и така гражданите ще видят, че има някаква полза от работата ни по отношение на фискалния капацитет. А в последствие ще помислим за някаква по-дългосрочна политика, която може да изисква и промяна в договора. Още нещо, което накратко бе засегнато, за съжаление, вчера на срещата, а именно финансирането на фискалния капацитет. Преди да вземем решение какъв да е обхвата на този фискален капацитет, трябва да знаем с колко средства разполагаме. Да помислим също и откъде ще дойдат тези средства. Това са основните въпроси, на които трябва да дадем отговор по време на а, лятната вакансия а, дискусията вчера беше доста разочароваща. Нещо, което споменавате и в доклада, в края на август ще проведем изслушване с специалисти. Тогава ще трябва да помислим как да избегнем допълнителни щети. Затова и дискусията в края на август ще е важна. Относно схемата за засилване на заетостта, колегите от НП в ЕКОН се противопоставиха на схема за осигуряване на работни места. Защо? Защото според тях това не може да се случи на практика. На национално равнище това е пряко свързано с пенсионната възраст. Тази пенсионна възраст е различна в държавите членки. Пенсиите, пенсионната възраст, осигуряването са различни и това беше упоменато и от председателя Дайселблум вчера. Ето защо смятам, че би било трудно от политическа гледна точка да се обясни тази политика на хората, които пострадаха от кризата. Асиметрична беше кризата, да не го забравяме. Но когато кризата удари, тя удря всички, без значение в каква степен. Хората, които изпитаха на гърба си кризата в е, която и да е държава, трудно ще разберат защо трябва да подкрепят а, хората, които са безработни в друга държава. В заключение, нещо, което спомена и Перванш Берес, възможността държавите извън еврозоната да се включат в политиката по фискалния капацитет. Тези държави ще имат правно задължение те имат правно задължение да се присъединят към еврозоната, след като изпълнят необходимите изисквания. Те се подготвят за въвеждането на еврото, затова трябва и да получат възможност да се присъединят към фискалния капацитет, да получат ползите от него, да участват в управлението. Техните економики по този начин ще бъдат по-конкурентоспособни, което е в интерес на цяла Европа, ще се отрази добре и на управлението. Благодаря ви за вниманието и се извинявам, ако съм говорил прекалено дълго. Господин Танк. Благодаря, господин председател. Добре, че водим този обмен на мнения. Проведохме дискусията и на заседанието на докладчиците в Сянка. Смятам, че дискусията е важна. Важно е, защото по този начин ще получим и повече яснота за европейския бюджет. Трябва да бъдем прагматични. Това са области, в които никой не е навлизал преди. И затова смятам, че това е основната задача на този доклад. Трябва да е ясно разпределението на отговорността. Трудни са отношенията между бюджетните органи. Трудно се отговаря на въпроса за бюджетния капацитет. Имаме национални политики в областта на бюджета. Имаме и европейски бюджет, което ме води на въпроса как Европейския парламент и националните парламенти могат да дадат своя принос, защото структурата на управление е изключително важна – не винаги са изпълнени правилата, нещо, което вече посочихме. И причината за това е, че националните парламенти и националните правителства не гледат на тези правила като на техни. Като правила, които са част от тяхната собствена политика. На следващо място. Връзката между еврозоната, фискалния капацитет и европейския бюджет. Важно е от гледна точка на демократичния контрол и европейския бюджет. Изменения от 4 до 5 се опитват да се занимаят с начина по който могат да се комбинират тези три неща. Но се нуждаем от ясен отговор на този въпрос в края на доклада. Много неща трябва да се изяснят около бюджета. Имаме собствени ресурси. Но дискусията по тях в момента е по-скоро свързана с политическия диалог. Структурните реформи се интензифицират, което от своя страна ни води до фискалния капацитет, който обаче е просто една широкообхватна идея. За да имаме сближаване, се нуждаем от инвестиции, а в Европа те липсват. Именно за това бе създаден и фонда на Юнкер. Това е един от инструментите, от които наистина се нуждаем, защото в Европа се нуждаем от инвестиции. Сближаване може да има, само ако има публични и частни инвестиции. А това от своя страна означава, че в бюджета трябва да има и перо за инвестиции. Благодаря ви. Си. La parole est maintenant à M. Colmel. Господин Колбел. qui nous a Господин Колмел е излязъл. Est ici. Благодаря, господин председател. Бих искал да започна с един общ коментар. За мен не е изненада положението, в което се намираме. Създаването на нова агенция е отговора на кризата, който традиционно се използва. Проблема с економическото управление в Европа не е липсата на институции, а липсата на прилагане на правилата. Най-добрият пример за това е правилото за бюджетния дефицит. Той трябва да остане под 3% от брутния вътрешен продукт, а дълга под 60%. Тези правила са залегнали още в договор от Мастрихт и са основополагащи за Европа. Няма да посочвам кои държави членки не изпълняват тези правила. Едва ли има държава, която не ги е нарушавала някога. На това трябва да се сложи край. Моите изменения имат за цел да се върнем отново към духа, залегнал в договор от Мастрихт. Правила, с ясни и приложими санкции спрямо от държавите членки, които не ги изпълняват. Държавите членки не трябва да бъдат насилвани да остават в еврозоната против волята им. Затова съм внесла изменения относно държавите членки, които не желаят да се интегрират допълнително в еврозоната. На тези държави трябва да се даде възможност да напуснат еврозоната под ръководството на Европейската комисия, Европейската централна банка. Благодаря. Мерси. Je demande l'autorisation de me donner la parole, puisque je suis... Благодаря ви. Сега и аз бих искал да взема думата, тъй като съм докладчик в сянка за АОДЕ. Смятам, че трябва да покажем, че еврозоната е едно европейско благо. Всички държави членки на Европейския съюз могат да се присъединят към еврозоната. Пакта за стабилност е общата регулаторна рамка. Но е необходимо същевременно да се проверят общите сметки на държавите членки. Държавите членки трябва да подадат и декларация за достоверност на баланса, който предоставят. Необходимо е, е това удостоверение да бъде по-прилежно и по-ясно. Не може да продължаваме по този начин. Държавите членки използват различни модели. Така излиза, че и прилагането на европейски бюджет в държавите членки се различава. На следващо място, във връзка с кодекса за сближаване. В този кодекс за сближаване трябва да се задава тона, но да се остава врата и с известна гъвкавост. По някои ключови въпроси обаче трябва да се зададе рамка, към която да се стремят националните правни уредби. Относно производителността и цената на труда, бих искал да кажа, че трябва да вземем предвид и пенсиите. Необходимо е във всяка една държава да има ясна визия по тези въпроси като основната цел трябва да бъде максимално сближаване на регулаторните рамки. Мобилността на работниците и социалното им осигуряване са също аспект, в който трябва да има сближаване. Има огромен напредък в данъчната област. Размерът на данъчното облагане, е, данъка върху печалбите на предприятията, на дружествата, много международни организации се опитват максимално да се възползват от различието в данъчните режими в Европа. В някои държави членки има различни е, данъчни уредби, прилагат се, прилагат се метода на данъчните постановления – така че международните организации се възползват от тези различия. Необходимо е да сложим край на тези практики. Начина на финансиране на социалното осигуряване също трябва да бъде обсъден. Да продължим ли да финансираме социалното осигуряване, като облагаме труда? Или може би е редно да се насочим към данъчно облагане на потреблението. Това от своя страна ще увеличи разходите за, произход... за производствените разходи и в краткосрочен план ще ограничи ръста на безработицата. Инвестициите в инфраструктура също са важни. Да не забравяме, че е важно да приобщим и социалните партньори можем да се обърнем към економическия и социален комитет и да го помолим да създаде група на еврозоната, в която да се разгледа и този елемент. Не можем да говорим само за економическото измерение на еврозоната – Социалният елемент също трябва да бъде разгледан. Така в тази работна група членовете на еврозоната ще могат да проведат истинска дискусия. Ще привлекат и представители на гражданското общество, за да може да се подобри управлението на еврозоната. Господин Торвалц не е в залата. Госпожа Нириада е следващата. Месье Демаси. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците за извършената от тях работа. Позволете ми първо да кажа, че аз съм безусловно убеден, че те първо ни предстоят асиметрични сътресения в еврозоната. Както видяхме в началото на кризата, инфлационните темпове бяха твърде различни в различните държави членки, реалните е, лихвени проценти също. А когато страните се опитаха да постигнат ценова конвергенция, се оказа, че това не може да стане без макроекономическа стабилност. Анализът хвърля вината върху прекомерния държавен дефицит, но видяхме в Испания и в Ирландия, е, че проблемът в основата на кризата бе частния дефицита е, в частния сектор. Така че, е, нали, ако ще трябва да се затяга бюджетната политика, въпросът е кой ще плати. Обикновено това са домакинствата. Ние обаче смятаме, че основният проблем в еврозоната е, че се разчита единствено на паричната политика, а не и на бюджетна политика и следователно при отсъствие на бюджетна политика накрая плащат работещите с цената на своите по-низки заплати. И съответно всяка структурна форма, която занижава, притиска публичното търсене, се стига и до намаляване на частното търсене, още повече, че при отсъствието на фискална политика покупателната способност намалява. И така до никъде. Значи необходими са държавни, публични инвестиции. Видяхме е, в Гърция е, е, средния разход за труд бе значително намален, обаче какво? Износ има ли? Няма. И тук не става въпрос. Много добре е известно. Само за ценова конкурентоспособност по линия на разходите за труд, а и за производителност. А за производителност, за повишена производителност е необходимо да се влагат капитали. И значи трябва да се облегчат ограниченията върху държавите членки, да се веде прослото златно правило, т.е. когато инвестициите са държавни, те да не се вземат сметката за нуждите на пакта за стабилност и растеж, Европейската инвестиционна банка също би трябвало да се намеси по-ефикасно. На трето място ние смятаме, че процедурата а, е, за, в случай на макроекономически дисбаланс следва да бъде а, е, симетрична, т.е. страните, които непрекъснато съм на бюджетен изличък, също би следвало да коригират своята политика. Ако не желаем трансферен съюз, фактически. Държавите, които са на излишък или са на, на, на прекомерно положително външно-търговско салдо, би трябвало да направят своите корекции. И на последно място, ако не желаем да пренатоварим една схема за обещетение за безработица на общоевропейско равнище, то а, би следвало да търсим политика на пълна заетост, а оттам да вървим и по пътя на държавните инвестиции, особено с оглед на младежката безработица. Благодаря. Ернест Марагал има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че ние вече сме на края на първия етап и някакси оцеляхме, което не е малко. Би трябвало да похвалим докладчиците, господин Бъге и госпожа Берез. Също така трябва да благодарим за възможността вчера и днес да допълним пейзажа, тъй да се каже, да работим по различните предложения и варианти. Виждаме, че този въпрос вече вълнува не само парламента. До някъде се ингаж... ангажира и съвета, макар и това да е непълно и частично. Темата навлезе в европейското пространство. И слушахме господин Монти, имахме възможността отново да чуем неговата реалистична визия. Същевременно тя беше и оптимистична. Така че има защо да се радваме на работата си днес, на двете заседания вчера. Трябва да видим дали ще се сложи край на политиката на лишения, както и компенсациите за държавите, които изостават. Виждаме също така, че от някои от тези политики последиците са единствено отрицателни и в това няма никакво съмнение. Обществените инвестиции се разработват като понятие в доклада, ние трябва винаги да ги защитаваме. Трябва да управляваме контрол над бюджета, но също така да настояваме и за предпазливост от страна на държавите членки. Трябва и винаги, когато е възможно, да се търси фискално сближаване – без разбира се да стигаме до много сериозни бюджетни отклонения. Вчера беше оповестен доклада на МВФ и там бяха отразени много от наблюденията, които чухме и от госпожа Берес. Струва ми се, че ние трябва да се запитаме каква ще бъде какво ще бъде бъдещето на този трети път след излизането на Обединеното кралство и при високата младежка безработица. Друго понятие, което се разработва е това за общественото благо, защото като говорим за обществени инвестиции, трябва да кажем къде ще се инвестира и с какви цели – ето това също ще трябва да се говори в бъдеще. И разбира се, отбраната. Много по-лесно е тя да бъде общо европейска. Имаме и измененията на климата, и социалната сфера, и защитата на работното място. С други думи, предстои ни доста работа през това лято и има за какво да помислим. Благодаря. Благодаря. А сега от... Благодаря, господин председател. Всъщност аз се надявам, когато водим тази дискусия, да бъдем достатъчно открити и да забравим за политическите лозунги, защото някои казват, достатъчни са структурните реформи и всичко ще е наред. Нека не се заблуждаваме, това не е така. Затова е необходимо да бъдем по-открити. Докладчиците говорят за три стълба. Конвергенцията в еврозоната наистина налага обсъждането на реформите, включително и структурните реформи. Но нека и да обясним защо тези реформи не се извършват симетрично – защо държавите с излишък не се третират по същия начин като държавите с дефицит. Би трябвало да имаме равно третиране и на двете страни, иначе няма как да има конвергенция. Като говорим за асиметричните сътресения, ясно е, че инвестициите и банковия съюз ще помогнат, но отново никой не бива да мисли, че това ще е лесното решение – когато говорим за банковия съюз, всъщност ние говорим за необходимостта от европейска схема за гарантиране на депозитите. Това е отново трудна тема. И накрая пак се връщаме до асиметричните сътресения. И тук трябва да си го кажем открито паричните политики, фискалните политики се оказва, че не могат да постигнат кой знае какво. Частният сектор също не поема достатъчно от риска. Когато говорим за фонда за черни дни, нека не казваме да, да, и ще трябва също така да се извършат и структурни реформи. Това е някаква мантра, която обаче не работи, защото дърводелеца може да използва непрекъснато един и същ чук, но в даден момент той вече не му върши работа. Така стигам и до моралния риск. Как всъщност ще захранваме този фонд за черни дни? ще има различни вноски. Първо ще имаме контрацикличните вноски. Ние трябва да сме сигурни, че в този фонд винаги ще има пари. Същевременно трябва да се мисли и за различни стимули, да има желание за инвестиции в фонда в зависимост от различните макробалансови опасности. ние се опитахме и да предвидим е, своеобразна предпазна клауза. С други думи, ако една държава членка се възползва прекомерно от създадения механизъм, това е клауза 661. Но пак ще кажа, стига сме повтаряли, че структурните реформи са някаква панацея. По ЕМДМ хубаво е да има такава предпазна мярка. Тя ни е необходима. И ако предвидим такива инструменти, ние ще можем да постигнем конвергенция, да се заемем и с асиметричните и с с симетричните сътресения, но нека разговаряме интелигентно по всички тези въпроси, вместо да излизаме с лозунги. И най-важното, този дебат трябва да се води на национално ниво. Аз не очаквам кой знае какво от големите международни конференции, организирани в Брюксел. В крайна сметка, е, те се превръщат в една говорилня но си остават напълно теоретични. Благодаря. Благодаря. Е, Марко Зани има думата. Е, благодаря. Аз също съм признателен на двамата с докладчици. И, е, както вече казах по време на срещата на докладчиците в Сянка. Аз не мога да приема съдържанието на доклада, нито това, че се осланят докладчиците на този инструмент е, с възможностите той да промени правилата на играта в еврозоната. Особено, що се отнася до неговата форма. Става въпрос за инструмента фискален капацитет на еврозоната. Сигурен съм, че един такъв инструмент няма да преодолее макроекономическите дисбаланси, причинени от наличието на единната валута в еврозоната. Трябва да си дадем сметка за това. В противен случай си затваряме очите за богатата теоретична литература, посветена на едините валути. В доклада е, често се споменават трансферите, т.е. бюджетното преразпределение, обаче системата да не била постоянна. Но как? За да заработи по-добре еврозоната, отколкото е работила до сега, тя трябва да се превърне в трансферна зона. Знам, че това е политически деликатно. Двете най-големи страни в еврозоната предстои да произведат избори през 2017 година и аз просто не виждам как Меркел ще е, сложи това в предизборната си платформа, наименно за стабилизиране на еврозоната, Германия да налива 150 на милиарда евро годишно всяка година е, за периферията. Но, но, но какво? Същото стана при обединяването на Германия. Нали, е, Германия се, се Западна Германия тогава се превърна в постоянен източник на бюджетно финансиране за източните провинции. Така че, каква би била разликата с еврозоната? Други неща, които пораждат загриженост. Институционализирането на Европейския механизъм за стабилност механизма за рефинансиране. Идеята е всичко това да се превърне в Европейски валутен фонд. Това е доста опасна идея. Да е, не забравяме провала, страхотния провал на, на тройката, когато тя се опита да оправи нещата в е, еврозоната. Международният валутен фонд е, също е извършил немалко порази извън Европа. А този Европейски валутен фонд явно ще се основава на, на същите принципи и идеи, на които се основава МВФ. Така че това ме, това ме притеснява. А това, което, от, от което Европа има нужда, е нещо простичко и рано или късно ще стигнем до този разговор, а именно да се даде възможност на валутните курсове между страните да, да се колебаят, за да постигат ново равновесие. Докато Мастрихския договор въвежда нелепи лимити, изгражда такива едни стени между валутите и економиките, които нямат никаква економическа логика. Особено днес, когато са необходими инвестиции, когато трябва да се гради инфраструктурата, да се наливат пари в образованието. Днес тези абсурдни ограничения по Мастрийския договор са пред в колелата на много национални економики. Рано или късно ще трябва да се, да се постави и този въпрос. Благодаря Европа на нациите и свободата. Имаме ли някого? Не. Значи можем да пристъпим към изказванията на членовете на комисията, господин Хокмарк. Благодаря, господин председател. Тук главният въпрос е как да избягваме по-нататъчни кризи. И съответно трябва да се зададем какъв е главният проблем на европейската економика. И отговорът е липса на конкурентоспособност, липса на структурна реформа. Не, че липсат пари, вече са пари да, да се плаща за грешките, допуснати от правителствата, които не, не извършват структурни реформи. И трябва да кажа, че ако погледнем пак какви са проблемите на, на Европа, в Европа данъчната тежест е с 10-15% или пункта по-висока откъдето и да било другаде и това възпрепятства инвестициите. Това е очевидно. Знаем, че преките чуждестранни инвестиции отстъпват, Рисковото капиталово инвестиране също. Ето на това трябва да обърне внимание, а не на увеличаването на държавните бюджети и държавните разходи. Е, към това бих искал да добавя, то вече без споменато, е, че да, да кажем, е, че европейският бюджет има солиден бюджетен капацитет и той се изразява в бюджетите на държавите членки. А проблемът се състои в това, че твърде много правителства на държави членки тълкуват превратно пакта за стабилност, смятайки, че лимитът е минус 3. Минус 3 е санитарният минимум. Нали? В добри времена трябва просто да се трупа капацитет за черни дни, както се казва. И този капацитет а, а, а, ще свърши прекрасно работа в пъти повече, отколкото това, което се опитваме да постигнем тук. Господин председател, не можем да решим е, е, економическите проблеми на Европейския съюз с все нови и нови институции и правила. Да си разчитаме на тези, които съществуват. Имаме ги вече правилата, които въвеждат бюджетния капацитет и те се наричат пак за стабилност и растеж. Благодаря следващият оратор. Благодаря. Всъщност, когато говорихме за фискалния капацитет, един от министрите каза, че първо трябва да определим какви ще са инструментите и после да видим как ще ги финансираме. Отчасти разбирам тази логика но едва ли можем да напреднем много, без да мислим непрекъснато откъде ще дойде финансирането. Тъй като едно са идеите и утопиите, друго е реалността, когато трябва да намерим парите. Това като обща забележка – в доклада би трябвало поне да заложим някакви характеристики на бъдещото финансиране на европейския бюджет в еврозоната. Общия бюджет на Европейския съюз също би трябвало вноските да са извън МФР. Освен това, би трябвало е, финансирането да стане чрез целеви приходи. В противен случай ние ще го финансираме с 0,3% от БВП. На трето място това трябва да са свежи пари. Не може да се взимат пари от общия бюджет на Е, за да се финансират определени политики на еврозоната. Това от бюджетна гледна точка. От гледна точка по-скоро на ЕКОН, колегата говори за мантрите и лозунгите. Аз бих казал, че има и много фалшиви митове Остава си мита, че ако се изпълнят правилата по Мастрихт, всичко ще е наред, но собствената ми страна показва, че това не е така. 2008 година Испания беше най-добрият ученик, що се отнася до Мастрихт. Ние нямахме дефицит, имахме излишък, а днес виждате за жалост, че не можем да кажем същото за структурните реформи. Понякога ме побиват тръпки, когато говорим за тях, защото отново се казва, че те са панацеята, решението на всички наши проблеми. Като никой не казва, че зависи от сектора, не можем принципно да кажем дали са добри или лоши. На някои места може да няма достатъчно такива реформи, на други ги има в излишък, но пак трябва да решим какви реформи искаме. И още нещо. Вече 8 години продължава кризата. Но нашите решения като че ли показват, че не успяваме да се справим. Да, има известно възстановяване, но растежът е слаб. Все още трябва много да работим, за да се върнем до нивата от преди 2008 година. 8 години се опитваме да направим нещо, но не успяваме и тук. Не ни трябват мантри, а трябва да гледаме какви са последиците от политиките през последните години. Благодаря, Дариус Розати. Given... Благодаря, господин председател. Три са основанията, дадени в доклада за въвеждането на фискален капацитет за еврозоната. Първото са асиметричните сътресения. А ако държава членка в е, валутния съюз е, бъде засегната от асиметрично сътресение, сътресение идеята в основата на самия паричен съюз е страната да реагира с фискална политика. Не с парична политика, разбира се, паричната политика на страна сега, ако разгледаме фактическите случаи на асиметрични сътресения, споделям казаното от онези, че не са чак толкова много – Асиметричните сътресения не бива да се объркват с липсата на конвергенция. Но ако разгледаме реалните асиметрични сътресения, ще видим, че в повечето случаи са засигнати сенките страни, които поначало нямат възможности за фискално маневриране. Страни с дефицит далеч под 3% на практика фактически не могат да увеличат разходите и в същото време са тежко задлъжняли. И разбира се, те търсят някакъв друг инструмент, някакъв фискален капацитет. Е, причината за кризата обаче в тези страни е липсата на фискален марш, на, на възможности за фискално маневриране и то по причината, че не са спазили правилата за, за дефицита. И значи, ако не вземем това предвид и скочим веднага в фискалния капацитет, какво? Забравяме същинските причини за кризата. И дори да го създадем този фискален капацитет ще се стигне до положение, при което не спазвалите до сега правилата ще могат да не ги спазват и за напред. И какъв е смисълът от всичко това? За какво ни е този фискален капацитет, който ще се превърне фактически в едностранен бюджетен трансфер за онези, които не играят по правилата? Е- това, това е основанието асиметрично сътресение. Второто основание – стимулиране на структурни реформи тук имаме огромен проблем за морално, моралния риск. Какъв е смисъла да стимулираш една държава членка да предприема структурна реформа, която не обслужва интересите на самата държава членка? Значи какво ще се получи? Държавите членки просто ще чакат да им налеят пари, за да свършат нещо, което така или иначе трябва да свършат свой интерес. Значи, тук, тук имаме, нали, е, моралната асиметричност, нали, морал, моралния риск, как да, да го решим този проблем. И третото основание в подкрепа на, на фискалния капацитет е възможност да се изплащат обещетения за безработица. При прекомерната безработица в една държава членка може да има две причини. Значи или економически цикъл, с економически спад, но ако е така, Държавата трябва да има своя фискален резерв, за да се справи. Ако е свръхзадлъжняла, тя си има проблем. Решението обаче не е фискалния капацитет, в случая на свръхзадлъжнялостта, а по-скоро да се уреди фиска, да се уреди бюджета, за да се възвърне е, резерва. От друга страна, безработицата може да е структурна. Пазара на, на, на труда е толкова негъвкъв, че тази страна поддържа постоянна, трайна, висока безработица. Но тук отново решението е чрез структурна реформа на пазара на труда. За мнозина това може да, да е анатема, обаче ние все така смятаме това трябва да се казва и да се казва. Е, сега, нали, онези, които ентусиазирано подкрепят фискалния капацитет в еврозоната, нека чуят. Аз по принцип не съм против. Но първото ни задължение, според мен, е да видим защо. Защо не са спазени правилата за бюджетна дисциплина. И след това да, да преодолеем тази, тази неспособност на държавите членки да спазват правилата. И чак след това, ако е нужно още нещо, понеже страните, макар и да разполагат с бюджетен резерв от 3-5 пункта да стимулират економиката си, дори и в такъв случай, ако бъдат изложени на асиметрично сътресение, бихме могли да видим доколко е възможен фискалния капацитет, но в съчетание с други инструменти, като на, на първо място механизъм за разпределение на риска в частния сектор, който изобщо не бе обсъдено тук. Нали? Нали? Говорим за във връзка с Съюза на капиталовите пазари и с Банковия съюз. Да, да, благодаря. Прекъсна. Господин Левендовски. Uh, Едва ли трябва да добавя кой знае какво, защото чухме колко добре се изказаха първо вече колегите за фискалния капацитет на еврозоната. Е, ясно е, че не можем да налагаме изпълнение чрез съгласуваните фискални инструменти. До тук на второ място мантрата за структурните реформи и най-вече скъпите трудови реформи. Наистина това е така но да се запитаме дали е, да обвиняваме все Брюксел или да мислим за фискалния стимул и фискалния капацитет. Мен не ме изморява тази мантра за структурните реформи. Необходимо е да имаме е, референтна стойност, да се види дали има лошо изпълнение. Трябва ни и показател за добро изпълнение. Например, господин Шродер, дали това, което той прави в Германия, превръща Германия в по-конкурентоспособна страна или се правят структурни реформи на всяка цена. Би трябвало да си дадем сметка, че моралният риск при един такъв подход – е неизбежен. Ние всъщност задаваме фискален стимул за структурни реформи. Uh, Благодаря. Сега отново ще дам думата на докладчиците, но ми се искаше преди това да отговоря на господин Хъкмер. За жалост той излезе от залата. Разбира се, има значение дали държавата е членка на паричния съюз или не, защото когато не е, тя разполага и с инструмента обменен курс. Също така в проучването на МВФ ясно се казва, че При създаване на економическия и паричен съюз идеята е била да има парична политика, която да поеме тези асиметрични симетрични сътресения и фискална политика за асиметричните. Струва ми се обаче, че тук има известно противоречие, защото когато паричната политика стига до своя предел или понякога дори и твърде далеч, ние се оказваме в положение, което не е било разгледано като хипотеза, а именно да се види доколко паричната политика сама може да се справи с симетричното сътресение. Пак казвам, ние стигнахме много по-далеч от това, което се е мислило. На второ място, фискалната политика и ограничението и на национално ниво. Ясно е, че в национален план фискалната политика е ограничена при поемането на асиметричните сътресения. Трудно е наистина, когато говорим за инструмент на еврозоната – Хубаво е да имаме обаче един идеален модел, да знаем какъв инструмент искаме, защото в момента ние нямаме такъв инструмент. Имаме множество ограничения и върху паричната, и върху фискалната политика. Освен това е заплашен пакта за стабилност и растеж. Ние не можем да противоречим на основополагащата концепция. Да не говорим, че опираме и до въпроса за създадената традиция. Но ние можем да напредваме постепенно да започнем с бюджета, след това с бюджетния капацитет и постепенно да отидем и по-далеч. За жалост ми се струва, че се води идеологически дебат, който ни тегли в противоположната посока. Нещо, за което колегите не говориха, но аз бих насърчил докладчиците да подходят прагматично и конструктивно. Ако искаме доклада да застане срещу основните идеологически постулати в тази област, няма до никъде да стигнем, но наистина текстът е много-много полезен. Сега ще трябва за жалост да напусна и а, да предам председателството на колегата Перванш. Е, е Добър ден. Uh, много благодаря. Вече стана доста късно и за това ще говоря бързичко. Искаше ми се все пак в отговор на казаното от колегите да отбележа това, което ме очудва – Ясно е, че моментът е напрегнат. Има големи колебания относно европейския проект. Но точно в този момент Европа всъщност напредва. Погледнете Банковия съюз. Ние успяхме да го постигнем, защото бяхме в криза. Тази криза е свързана с инвестициите в нашите економики, липсата на конвергенция, сътресенията е, в резултат на нашите подходи. Имаме и британския референдум. Ние отново сме в криза. Но вместо да кажем нищо не може да се направи, нека се възползваме от момента, за да направим следващата крачка – и да постигнем целта, която като че ли твърде дълго се отказвахме да формулираме и да създадем този Европейски валутен фонд. След това говорихме за структурните реформи и моралния риск. Какъв е интереса на страна като Португалия и Гърция да не извършва реформи, за да се окаже накрая под мандата на тройката, с напълно ограничен суверенитет и много малка свобода на действие. Очевидно е, че страната няма никакъв интерес да го направи. Не става дума за морален риск или незачитане на правилата, просто правилата не са били адаптирани така, че да отразят различните европейски економики. Това е от една страна, от друга страна имаме самата динамика, създадена от еврото. Това е всъщност истината. Трябва да излезем от тази ситуация, която ми е толкова неприятна, колкото и на вас. Не става дума за реформи. Би трябвало да се отчете обаче, че с пакта за стабилност ние не намерихме най-удачния инструмент – и като се говори за морален риск, това е напълно обяснимо, но ето и вчера организирахме изслушването. Виждаме, че не бива заради моралния риск да отказваме всякакъв прогрес. Не бива заради моралния риск да се отказваме от развитието напред защото откажем ли се да напредваме, всички ще съжаляваме. Думите на Дариус Розати ми направиха впечатление, а именно да се види доколко сътресенията са симетрични или не. Аз мисля, че вече съм отговорила на този въпрос. отговора е в незачитането на бюджетните правила. Разбира се, може да имаме симетрична криза, която после да се превърне в несиметрична в държавите членки. И в този момент ние трябва да имаме предвид изходната точка, от която се е развивала съответната економика когато търсим решенията за асиметричните сътресения, виждаме, че има два варианта. И тук съдокладчиците са на различни мнения. Едната идея е, че през добрите години трябва да заделяме за лошите години. Това е стара идея, но никога не е била приложена на практика. Защо? Не мисля, че за това трябва да виним държавите членки. Просто ние не сме приложили това правило на доброто управление. След това минималното обещетение при безработица – ние не иземваме на държавите членки и техните правомощия, но не искаме също така и да се намесваме, само искаме да смекчим асиметричните сътресения и когато безработицата е конъюнктурна, а не структурна, да се помогне. Всъщност, с нощи беше казано нещо много важно. Когато цикличната безработица не се прекъсне много бързо, тя се превръща в структурна безработица и от тук води до дивергенция в еврозоната. Затова цикличната безработица трябва да бъде преодолявана. И, както казах, когато безработицата е конюнктурна, да не се стига до този порочен кръг, който създава проблеми не само за засегнатата конкретна държава членка. Може би накрая ще кажа на Фабио Демази, че съм напълно съгласна Наистина нямаме достатъчно макроекономически инструменти срещу дисбаланса. На колегата Марагал ще кажа, че и на мен много ми харесва понятието за обществено благо, но вие говорихте, споменахте сигурността, отбраната, Може би, ако става дума за еврозоната, тук трябва до някъде да прецизираме какво точно се има предвид. Доста дългичко говорих, за което се извинявам, но всички тези съображения може да ни помогнат при постигането на компромис. Много благодаря, госпожо Берез и накрая господин Бъге. Благодаря, господин председател. От самото начало трябва да кажа, че никога не съм крил. Все си представях, че ако работим достатъчно успешно, накрая докладът може да си промени заглавието. Обсъждаме стабилизирането на еврозоната и съответните фискални предизвикателства. Може би това ще е заглавието вместо фискален капацитет. Господин Розати и други колеги са прави, обаче говорим ли за доверие, трябва много да внимаваме. Със сигурност по време на кризата беше постигнато много и ние не бива да прехосваме постигнатото. По-младият колега от Италия каза, че едва ли не трябва да се върнем към 70-те години. Това беше всъщност смисъла на неговото изказване. Но, ако разгледаме положението в Италия, не забравяйте, че през 70-те години общия пазар беше на прага на сгромолясването. Тогава започнахме да говорим и за Економически и паричен съюз. Както и да е, нека не се връщаме в историята, но наистина, ако говорим за целта, виждаме, че има мерки, които така и не бяха изпълнени или инструментите се оказаха твърде сложни. В крайна сметка, освен това, ако говорим за бюджетен капацитет, това не бива да бъде някакъв паралелен бюджет, който да поставя под въпрос съществуващите инструменти, нещо извън създадените структури, социални фондове, фондове за сближаване и така нататък. Моралният риск, разбира се, трябва да бъде избегнат, иначе никой няма да ни вярва – но и при съществуващите инструменти има доста баласт. Не може да се каже, че сме работили достатъчно ефективно. Имаме тази допълняемост, например, при проектите финансирани от ЕФСИ. Би трябвало да работим с един много по-голям пакет, не само да обсъждаме бюджетния капацитет. Ще трябва да разгледаме и моралния риск. Аз разбира се мога да говоря възоснова на собствения си опит, да кажеш, да, трябва да се продължи с структурните реформи, с реформите на трудовия пазар, някои държави членки го направиха, други не. Но да внимаваме с необходимия баланс. В собствената си страна виждам, че се работи доста с агенции, което увеличава възможностите за намиране на работа. Младите обаче се оказват в доста трудна позиция – нямаме нужния баланс между работниците и служителите от една страна и работодателите от друга. И младите се оказват в капана на различни краткосрочни договори чрез агенциите. След това имаме и пенсионираните, тях също не бива да забравяме. Ако имаме отмяна на кредитите по структурните фондове тази година, и то се говори за големи суми по отношение на Гърция, например, то ще трябва да се запитаме и какви са целите. Не може една страна да се очаква да се възстанови за 5 години. В Германия, например, строим един мост към Дания вече 10 години. Дори един мост не е готов за 5 години, въпреки ниските лихвени нива. Затова трябва да помислим какъв е корена на проблема. Коренът е липсата на доверие на федерално ниво, на национално ниво, на европейско ниво. Много е сложна тази тематика. Толкова сложна, че никой нищо не разбира. Все едно да четеш една книга «Защо се провалят нациите». Може би и всяка държава членка трябва да се самоанализира. Ние говорим за реформи, но за тези реформи плащат гражданите, понякога те са болезнени когато не правим достатъчно реформи и резултатите не са добри, обвиняваме европейските институции. За това се губи доверието. А за финансирането наистина е важно да се попитам, запитаме откъде ще дойде. Ние все още не знаем какъв ще е ефекта от Брексит, дали ще имаме паралелно финансиране или различно финансиране. Навлизаме в една много несигурна зона. Ще трябва също така да знаем какво ще е бъдещото споразумение да сме сигурни, че Обединеното кралство ще бъде платец. Изключително важно е, според мен, да бъдем едини. Благодаря много за изразените идеи. Много скоро ще имаме заседание на докладчиците в Сянка и отново ще разгледаме тези проблеми. Ще видим по втория параграф в проекта доклада какво можем да направим. Трябва ни наистина тази защитна стена в МСЕ, дори и това може да бъде един европейски валутен фонд. Необходимо е да се намери решение, защото в бъдеще ние ще бъдем само 27 държави членки. Една от държавите изрично заяви неучастие. Ако останалите желаят да продължат съгласно принципите, те трябва да се присъединят към еврогрупата с всички задължения, проистичащи от това, което означава да се мисли и за административни структури, без обаче да има дублиране на структурите. Благодаря. Преди да си тръгнем, нека ви напомня, че гласуването в комисия е на 26 септември, а в пленарна зала по време на втората октомврийска сесия в страна.